Colleagues, my apologies for falling into Paulo Costa's habits of Колеги, извинявам се, че прегърнах навика на Пауло Коста да закъснявам. С ваше позволение, първо ще преминем към гласуването, тъй като имаме гласуване с комисията ИМКО. ИМКО, разбира се, не Инта, извинявам се. Техниците ще имат нужда от още 5 минути, за да оправят системата за гласуване. Аз е, тогава ще направя своите съобщения. Ще започнем с гласуването, което е съвместно с ИМКО. Ако може някой от моята група да ми даде списъка за гласуване. Виждам, че колегата съпредседател има списък за гласуване, но аз нямам. Много благодаря. Много благодаря на колегата. Ще направя проверка така или иначе. И така, нека първо да направим проверка. Начало на гласуването. Нека всички да гласуват, само за да се уверим. Хайде, Клиф. Keys. The system works. We could stop it. Okay. We haven't got anybody voting or whatever. Никой не гласува повече отколкото трябва, доколкото виждам кой не си е взел картата. Един колега. Добре, значи вие ще ни казвате как гласувате. Всички приемат да действаме така. Нека да започнем. Доклад по собствена инициатива за така наречения e-call, нова услуга за гражданите, параграф 1, компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се, 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по компромис 2, начало на гласуването. <laughs> Right. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 35 на 26. 42. 42. Господин Кох. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка по 42. Начало на гласуването. Плюс един глас. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Отиваме на компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 50. Към него има устно изменение от Алде. добавяне на думата public преди the e-call service and falling under the scope of this proposal след текста in all new vehicles. Има ли възражения? Няма. Значи гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се,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 59 за, против, въздържали се, приема се. 62 е следващото. За, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 е оттеглено, 69 господин Маринеско за, против, въздържали се, още веднъж за, против, въздържали се, отхвърля се. Малко се умориха от НП да вдигат ръка. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72, 73 за, против,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 въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се.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 120 всъщност не се гласува, тъй като влиза в компромис 3. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по 127, начало на гласуването. Имате картата си сега, така ли? Добре. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 128. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 129. За против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на 136. 136 изменение за, против, въздържали се, приема се. 138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 143 отпада. Отиваме на компромисно изменение 18. За, против, въздържали се, приема се. Сто девет за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се. Номер 4. За, против, въздържали се, приема се. Пето. Изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто. За, против, въздържали се, отхвърля се. 8. За, против, извинявайте, Пропуснах седмо. Седмо. Кохи Сеналова. За, против, въздържали се, приема се. Сега 8. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка по номер 8. Начало на гласуването по изменение 8. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 9. За,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 Отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 е езиково изменение и така стигаме до компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против,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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 58 гласа за, 8 против, 4 въздържали се. Приема се поздравления на колегите Сеналова и Кох. Господин Харбър. Господин председател, дами и господа, от името на Комисията по вътрешния пазар искам да благодаря на Брайан Симпсън и неговите колеги, на целият екип от Комисията по транспорта. Мисля, че нашето сътрудничество бе плодотворно. Работихме заедно по конструктивен начин. Е, Чудесно е, че има толкова много присъстващи, които гласуваха. Това показва големият интерес и това показва, че и в бъдеще ще можем конструктивно да работим заедно. Благодаря ви, господин председател. И аз е, се надявам, че членовете на моята комисия ще присъстват също на нашите заседания утре и в четвъртък. Благодаря на всички. Благодаря, Малком и аз бих искал да благодаря на вас и на вашата комисия от името на Комисията по транспорт и туризъм. Желая ви успех във вашата работа утре. Ние продължаваме с нашата работа. Okay, Tran team, don't go away. И така, членовете на Транспортната комисия, моля, не си тръгвайте. Сега минавам към заседанието на координаторите и е, ще ви информирам за тяхното решение, техните решения. Моля всички разговори, които нямат отношение към нашата работа, да се водят извън залата. Thank you.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 Thank you. Let me go on now. И така, минавам към съобщения на председателя относно решенията взети от координаторите. Най-напред по а, номинирането на докладчици във връзка с а, а, съобщението на комисията за налозите на лекотоварни автомобили. Координаторите решиха да поискаме разрешение да подготвим доклад по собствена инициатива по това съобщение на комисията, свързан с предстоящите услуги за пътни такси в Европа. Ще направим доклад по собствена инициатива, който свържем това предложение с съобщението на комисията, когато то бъде на разположение. А първо. Второ, за инсталирането на устройства на тежкотварни автомобили. Задна дата това не се приема. Второ, третото не се приема. Четвърто, защо не? Петото по рамковата програма. Шестото, шесто решението на съвета за паралелни споразумения върху колесни МПС-та. Седмо отношение на економическата комисия на ООН. Осем протокола за Европейското средиземноморско споразумение с Йордания и Европейския съюз. По всички тези въпроси беше взето решение да не се предприема нищо. Девето, Европейската комисия и Европейският парламент – по доклада за политиката за конкуренция решение беше да приемем становище по този въпрос. По точки 10, 11 и 12, а това е правило 120 от тези Силвестри докладчик, решихме да не предприемаме нищо в момента, но да се постараем резолюцията да бъде взета предвид при нашите следващи доклади по тези теми. По 13-та точка сключване на споразумение с Молдова нищо не се предприема. 14-та документа също по него нищо не предприемаме. По 15 източно партньорство също нищо не предприемаме. По 16 по комисията за новата добросъседска политика също не се предприема нищо. По 17 укрепване на доверието също нищо не предприемаме и по 18 становище по програмата за конвергенция на България също не, нямаме предвидени никакви действия. Има ли някой, който да има забележки по всички тези точки? Значи, а, а, вече три месеца имахме само три пункта, по които а, ви информираха, сега вече изведнъж 19. Сега по работната група за туризма, решенията на работната група е тя да се състои от съответният брой представители на политическите групи пропорционално на техният размер, това не значи, че никой друг депутат, който се интересува, няма да може да участва в работата на тази група. Но тъй като трябва да създадем подобна работна група, така ни е възложил, възложил пленума, пленарното гласуване, пленарно, гласуване пленарната зала. Аз ще председателствам работната група, а господин Пидал за постоянния докладчик ще бъде заместник председател. Заседанията ще бъдат част от работата на транспортната комисия и ще се потърси възможност за допълнителни, допълнителни заседания с ограничен брой езици. Един от проблемите е, че ако извадим заседанията на тази работна група извън нашата, нашата комисия, няма да имаме превод. Така че ще се опитаме да се впишем в нормалният график на комисията. Ако не, тогава ще имаме ограничени възможности за превод. Политическите групи са поканени да на, определят представителите си до 24 юни и след това ще се състои учредително заседание на групата и а, аз а, също ще обсъдя въпроса с делегатите. Това е работната група по туризма. Благодаря. Няма въпроси. Благодаря. А сега координаторите обсъдиха втората програма ТНТ. Беше решено а, а, графика да бъде следният и да не се приемат по-нататъчни промени. Потен те. Срок за проекта докладът за превод е 5 юли. Разглеждане на проекта доклада 6 септември. Срок за изменение 28 септември. Разглеждане на измененията 5 ноември. Гласуване в Транспортната комисия 27 ноември и след това в пленарна а, зала на през януари до година. И тъй като работим заедно с комисията ИТРЕ, срок за изпращане на а, доклада 5 юли, разглеждане 18 септември, срок за изменение 4 октомври, разглеждане на измененията 5 ноември, гласуване в транспортната комисия 27 ноември и пленарно обсъждане и гласуване през януари до година. Възражения изглежда няма. Сега по големите товарни автомобили, така наречените мегатракс. Обсъждахме решението на заместник-председателят Калас да се поддържа първоначалната позиция по тази тема. Беше взето единодушно решение – председателят да пише на председателя на парламента господин Шулц, изразявайки загриженост от приятата процедура от комисията, която лишава парламента от неговите права и създава правна несигурност. Също така нашето писмо ще препоръча въпросът да се отнесе до нашата комисия по правните въпроси, за да се види какви действия може да предприеме парламента. Това беше единодушно решение на координаторите във връзка с най-големите товарни автомобили. Е, беше раздадено писмото по комитологията. Госпожа Лихтенбергер докладва е, за заседанието на 9 и 10 юни на трансатлантическия диалог. Състояла се среща в Копенхаген. Искам официално да благодаря на госпожа Лихтенбергер за нейната работа е, в мое отсъствие. А по въпроса за тахографите, координаторите потвърждават, че въпросът ще бъде включен в дневния ред на юлската пленарна сесия. Има ли въпроси във връзка с решенията на координаторите? Ако няма, одобряваме доклада за тяхната дейност и сега се връщаме към гласуването. Сега преразгледаната директива за железопътния транспорт. Единното железопътно пространство, доклада на Саркияни, искам да ви кажа до къде са стигнали преговорите. На 13 юни се състоя последна среща на триалога между съвета, комисията и парламента. Бе постигнато окончателно решение за преразглеждането на първият пакет в резултат на преговорите, започнали през януари. Много работа беше свършена от докладчиците в Сянка и от докладчиците по този преработен текст. Резултата според мен е задоволителен за парламента. От наша гледна точка получихме е, е, ще имаме едно силно независим, силен независим национален орган за регулиране, е, също орган на европейско равнище, с възможност за създаване на такъв европейски регулатор в бъдеще. Всички услуги, свързани с железопътният транспорт, ще бъдат свързани, отворени за всички оператори. комисията ще може да направи законодателни предложения за разделянето на управлението на инфраструктурата от железопътна, разделянето на инфраструктура, прено инфраструктурата от управлението на железопътната ния транспорт. също се реши финансовите потоци и интегрираните предприятия да бъдат по-прозрачни. Смятаме, че това води до решително подобряване на текста. Корепер 2 ще се заседава на 20 юни. Очакваме писмо от датското председателство, което ще потвърди готовността на съвета да приеме без по-нататъчни промени текста гласуван от парламента на второ четене. Текста, така както сме се споразумели с него със съвета ще бъде гласувано от пленарна, на пленарното заседание през юли. Това е резултат от дългите а, преговори а, по преработената директива за единството железопътно пространство. Господин Грош, благодаря господин председател. Искам само да информирам, че си спомняме все още за така нареченото полско изключение. Ние сме за резултата, обаче искаме решение от е, съвета, разбира се, заедно с парламента и комисията по този въпрос. Благодаря. Ем... Всъщност това беше част от преговорите, но вече не е актуална част. Михал Крамер. Това беше позицията на парламента. Ако съветът предприеме мерки, ние да го подкрепим. Окей. Okay. Робърт. Ако съвета претърпява някакво развитие, е, то ние трябва да видим какво ще стане с е, дерогацията по член 17, тъй като решението е общо взето различно, но въпросът е един и същ. Затова в а, е, такъв случай ще трябва да се върнем към вашето писмо и точка 10 от вашето писмо. Нека да не изправяме нещата, нека да видим какво ще каже съвета. Според мен съвета е доволен от това, е, до което стигнахме в Страсбург миналата седмица. Ако има различна реакция от съвета, ние ще променим нашата позиция, но е, нека сега да не избързваме. Господин Чернецки. Благодаря, господин председател. Връщам се към полската клауза за неучастие. Искам да заявя, че става въпрос за тотално пренебрегване на позицията на Европейския парламент. Има пълно заличаване на текста от страна на комисията, пълно незачитане на нашата позиция. Нашите заключения, нашите намерения, мнения са напълно неприяти. Като част от този фалшив компромис, ни накараха да смекчим своята позиция, но парламента не трябва да бъде третиран по такъв начин. Ние трябва да следваме своите принципи и мисля, че такива компромиси трябва да се третират по различен начин от преди 20 години, когато всички решения се налагаха на Европейския парламент. Сега става въпрос за по-различно положение. Не трябва да приключваме работата по този въпрос. Ще изчакаме съвета, естествено. Председателя, да, очаквах, че полските колеги ще поискат думата. Господин Засада. Благодаря, господин председател. Искам да напомня на всички, че по време на гласуването в пленарна зала за това изменение гласуваха 432 колеги. На последното гласуване в комисията Тран имаше 30 гласа за и 13 против. Съответно, голямо мнозинство от депутати гласуваха за това изменение, много малко бяха против. Искам да ви информирам, че няма да седим и да чакаме какво ще ни каже съвета. Ще имаме наше собствено изменение за второто четене, при второто гласуване в Страсбург. Господин Янка, искам да се присъединя към колегите, които се изказаха току-що. Откровено казано, аз съм силно изненадан. Какъв е смисъла да гласуваме, след като е, в крайна сметка се стига до друг резултат. Това не беше резултат от първоначалните преговори. Имаше голямо мнозинство в подкрепа на това изменение и аз мисля, че нашите заключения трябва да се взимат е, сериозно. Искам да подкрепя колегите. Добре, значи вероятно аз ще трябва да защитавам позицията на екипа в преговорите. Ще го направя. Когато отиваме на тристранен диалог, в който участва съвета, се прави точно това. Използва се второто четене като основа. Ние участвахме на тези преговори и като парламент представихме дерогациите не само за Полша, но и за други райони, например в Балтийските страни и Унгария. В крайна сметка, когато ни попитаха дали съвета подкрепя полската дерогация, позицията беше, че никой в съвета не е подкрепил това изключение, с изключение на самата Полша. И съвета заяви, че този текст трябва да бъде заличен, защото става въпрос за дерогация за един единствен маршрут, която обаче не отговаря на всички останали разисквания по преработения текст. Комисията изготви компромис. Компромис беше, че дерогацията може да остане до като не се изяви желание за конкуренция по този маршрут. С други думи, докато не се появи някакво лице, което да иска да участва в конкуренцията. Постоянното представителство на Полша обаче отхвърли този компромис. Поред мен това не беше разумна постъпка, но това беше тяхното решение. Ето защо ние се опитваме да стигнем до пакетно споразумение и стана ясно, че тези дерогации ще бъдат препани камъните. Съответно, преговорният екип след 5 часа на преговори взе решение, че ще се откаже от дерогацията за Полша, Балтийските страни също се съгласиха техният текст да бъде прехвърлен от материално-правната част към преамбилната част. Господин Зиле участваше там, трябваше да обсъдим различните варианти, знаехме каква е позицията на парламента, но екипа от докладчици в Сянка реши да се откаже от този текст. Парламента има право да гласува през юли. Ако полските колеги не са съгласни, могат да гласуват против. Искам да кажа, че е НП защитаваше тази позиция категорично, но имаше мнозинство, което каза, че този текст трябва да бъде премахнат. Така стоят нещата. В подробности, естествено, господин Засада и не само той, а всички полски колеги имат право да гласуват против в пленарна зала през юли. Ще видим какво ще стане. Аз обаче трябва да ви кажа каква е постигнатата сделка с съвета, какво ще приеме съвета и точно това и направих. И мисля, че е, ви представих обективно нещата. Нямаше какво повече да се направи след е, последната среща на докладчиците в Сянка и мисля, че споразумението е добро. Нека да ви кажа следното. Има моменти, в които не можем да получим всичко. Това е един от тези моменти. Има моменти, в които трябва да се преговаря, има моменти, в които трябва да се откажеш от някои неща и аз мисля, че с цел постигане на споразумение и с цел да получим всичко останало, което искахме, трябваше да се направи тази жертва. Не искам сега да започваме разговори. Може в пленарна зала, Михаил. Накратко искам само да посоча, защото беше казано, че в съвета било казано дали тази клауза за изключване е включена или не. Ние ще гласуваме против тази, това съображение. Благодаря. да, прав сте. Всъщност не знаехме дали поляците ще подкрепят този текст, дори и този текст за тях да влезе в основния текст. Господин Кун, мисля, че нашият проблем е, е че нямаме пряка информация какво точно е решено в съвета, поради което не можем да дадем някакво ясно становище. Не мисля, че полската делегация ще гласува срещу съображението. Що се отнася до това изключение за една линия, може би е, ще има готовност към компромис и не може да се твърди, че това ще се изключи за винаги. Ние за тази дерогация предвиждаме срок. Това беше моето предложение. Аз го разпространих, обаче комисията беше стрикно против това предложение и каза, че нещата вече са договорени, полската делегация в съвета не е реагирала и аз мисля, че ние трябва да намерим тук компромис. И това беше моето намерение и желание до края. Потвърждавам, че господин Кун се бори до самия край. Това е извън всякакво съмнение. Само, че това е крайният резултат. Има правила и разпоредби, които дават а, възможност на полските колеги да прехвърлят въпроса в пленарна зала, ако желаят. Аз като председател трябваше да направя доклад относно работата по тази преработка на директивата. Тя дойде естествено и в резултат на много преговори. Може да преминем към гласуване. Да, молбата на господин Брадбърн беше чута. Министъра също ще дойде след малко. Да не говорим, че имаме и заседанието за МФР, многодишната финансова рамка. Нека сега да проверим отново системата за гласуване, тъй като тя беше рестартирана. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Не съм сигурен дали имаме гласували в повече, отколкото е предвидено.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 против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 с устното изменение на господин Бенян. Имаш ли възражения? Няма възражение срещу устното изменение. Тогава гласуваме за, против, въздържали се. Проверяваме 45-то изменение с устното изменение. Гласувайте, моля.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 въздържали се, отхвърли се. 63-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Всички е, от 64-то, 10-то, 11-то, 12-то и 13-то са оттеглени. Сега втората част от списъка за гласуване. Пристъпваме към нея. Компромисно изменение 1. За против, въздържали се, приема се. Сега минаваме към трета част. Трета част или трета стъпка, пита председателя сътрудниците си. Значи, трета част от списъка за гласуване. В моя списък следва 14-то. 14-та страница. Не знам на коя страница е във вашите списъци, но при мен е 14-та. Започваме с изменение 72 на госпожа Сависа. При някой, може би, това е страница 13 и при други 14-та. Това е трета част на списъка. Госпожа Асабисар, 72-ро изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14-то изменение. Гласуваме го разделно по първата част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се по втората част. За против, въздържали се, приема се. 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. казват ми, че сме стигнали до втори компромис. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. 22 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, Приема се. Трети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Проверяваме по второ. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването и резултатът приема се.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 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуване за целия документ. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 13 гласа за, 12 против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика. we come to Michael's three opinions. Стигаме до доклада на Михаел. Първия. Малко ще променим състава тук на президиума. И така. И така проекто становище относно общо приложимите разпоредби за Европейския фонд и за отмяна на регламент ЕО номер 1083 от 2006. Започваме с член 4, изменение 45 на господин Зиле. За, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, Нека да направим проверка. 47. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Извинявам се. Гледах ръцете от НП. Член 8. Второ изменение. Всъщност, извинявам се, 49 за, против, въздържали се, правим проверка по 49. Мисля, че се приема, но ще направим проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 22, 50 всъщност, за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, приема се. Член 9, 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. Пето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 54. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шест. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромиса. За против. Извинявам се, има разделно гласуване е НП, първата част до думата Рурал, извинявам се на е НП. И така, първата част на компромиса за, против, въздържали се, приема се. Втората част, добавя се думата Рурал, за, против, въздържали се, приема се. 55, така ли? 60, защото 55 отпада. 60. Госпожа Цикал. За. Против. Въздържали се. Приема се. 61. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62. За. Против. Въздържали се. Приема се. 63. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 11 за. Против. Въздържали се. Онези, които не гласуваха, могат ли да гласуват да започнем от начало? 11 за. Против въздържали се. Правим проверка по 11, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 91 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 92 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 93 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 94 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19 за. Господин Грош. Можем ли да гласуваме блок измененията по член 26? От 19 до, до къде? До 106, така ли? Не 19, 19 отделно, така ли? Добре, 19 първо за, против, въздържали се, отхвърля се. Можем ли сега да гласуваме анблок между 95 и 106? Приемате ли? Не. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, проверка по 106. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 107 за, против, въздържали се. Същото мнозинство отхвърля се. 108 за, против, въздържали се. От... Приема се, всъщност. Ще направим проверка, добре. 108. Начало на гласуване. Мисля, че гласуванията от НП не съвпадат с дигнатите ръце, така или иначе край на гласуването отхвърля се. 20 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 109 за, против, въздържали се, приема се. Никой не гласува от НП, нали така? 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се, проверка по 115. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 116 амблок с 118 и 119 за, против, въздържали се, проверка по 116, 118 и 119. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се, защото резултата е равен. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 за, против, проверка по 117, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Не, добре, приема се. 122 за, против, въздържали се. Проверка по 122, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 123 е за, против, въздържали се. Отхвърля се 124 за, против, въздържали се. Проверка по 124. Начало на гласуването. Още само 4 страници, колеги. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се. Проверка по 127. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 и 39 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 130 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132, 134, 137, 138, 40 и 46. Амблок за, против, въздържали се, отхвърлят се. 133. За, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. 135. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 136. 43 и 44 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка по тези три. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърлят се. 139 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 141 за. Против. Въздържали се. Приема се. 140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 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, за, против, въздържали се. Проверка. Мисля, че се приема, но така или иначе проверка. Начало на гласуването. 26. 26 на 25.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 158 и 159 заедно може ли? За, против, въздържали се, отхвърлят се. 29 за, против, въздържали се, приема се. Нека да направим проверка по 29, тъй като вече малко надхвърлихме границите. 29. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 160, 162 и 170 заедно. Добре. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 172, 73 и 74 заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 175, 176 заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. 178 за, против, въздържали се. Проверка по 178, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, проверка по 179. Мисля, че мнозинството е същото, но нека да видим. Не много хора гласуваха. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. следващите блок 48, 97, 100, 101, 102 и така нататък до 171. Така ли? Добре. За, против, въздържали се, отхвърлят се. И така, преамбилните точки. 34. За, против, въздържали се, приема се. 35. За, против, въздържали се, отхвърля се. Едно За, против, въздържали се, отхвърля се. 36. За, против, въздържали се, отхвърля се. 37. За, против, въздържали се. Проверка по 37. Начало на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 38 за, против, въздържали се, приема се. 41 е оттеглено. 42 госпожа Саналова. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка по 42. Начало на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се. Проверка по 33. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването приема се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 184 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. имаме приемане, 36 гласа за против няма, 6 има въздържали се. Поздравление за господин Крамер по този доклад. И сега отново всичко това, така ли? Ще пине малко вода. Е, би било добре да имам и нещо по-силно къде е Богослав, когато има най-голяма нужда от него. Okay, with two more to go, folks, so... Имаме още два да гласуваме на по две а, точки. Сега за Кохезионния фонд. Why is it in there?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 Първо гласуваме изменението на господин Угиас. Е, това е Европейският фонд за регионално развитие. Изменение 50 на господин Угиас. За. Против въздържали се, приема се 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо за, против, въздържали се, приема се. 52 е идентично с 7, затова 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се. Нека променим 50, а, проверим 54-то. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването и резултатът. Приема се. Петдесет и пето. За, против, въздържали се. Приема се. 56 за. Против. Въздържали се. Приема се. Петдесет и седмо за, против, въздържали се, приема се. 58, 59 и 60 за. Против, въздържали се, приемат се. Девето. За, против, въздържали се. Проверяваме по девето изменение. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Девето се приема. 67. За. Против. Въздържали се. Проверяваме 67. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега 70-то. За. Против. Въздържали се. Проверяваме 70-то. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 73-то. За. Против. Въздържали се. Проверяваме 73-то. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 75-то. За против, въздържали се, отхвърля се. 74-то за, против, въздържали се, проверяваме 74-то, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 78 за. Против въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Проверка. А, ЕНП като че ли се въздържат, но гласувайте по 78 с картите. Края на гласуването. Отхвърля се. А, браво, казва сам на себе си председателят. 81-во. За, против, въздържали се. Проверяваме 81-то, като че ли социалистите се въздържат, но гласувайте, моля, по 81-во. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 82 за. Против въздържали се, отхвърля се. 83-то за, против, въздържали се, приема се. 84-то за, против, въздържали се, приема се. 85-то за, против, въздържали се, приема се. 10-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 86-то за, против, въздържали се, отхвърли се. 87 за, 87 за, против, въздържали се. Проверяваме 87. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 89-то. За. Против. Проверяваме 89-то, начало на гласуването. Мисля, че е прието, казва председателят, но а, проверка е електронна, край на гласуването. Приема се. 90-то за. Против въздържали се, приема се. 92. За. Против, въздържали се, приема се. 11. За. Против, въздържали се, отхвърля се. 93. За. Против, въздържали се, приема се. 94. За против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се. Проверяваме 95-то, по 95-то. Начало на гласуването, всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 96-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97-то за. Против въздържали се, отхвърля се. 99-то за, против, въздържали се, приема се. 13-то. Защото предишните са било оттеглени, било отпадат. 100 на господин Маринеско, 113 Първи за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за. Извинявайте, тук ще трябва да гласуваме разделно. по първата част без думата rural за, против, въздържали се, приема се. С rural, думата rural за, против, въздържали се, приема се. Rural спечели. Компромис С. ЕКР са поискали разделно гласуване. Целият текст до думите Existing Infrastructure. Гласуваме по първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. 116. Председателя се поправя и казва, че се гласува за 117. Отхвърля се 118 за, против, въздържали се. Приема се. 119 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д, разделно гласуване по искане на ННП. Първата част с думата rural. Какво имате против думата rural? Да, против, въздържали се. Първата част е прията, по втората част за, против, въздържали се, Приема се и думата rural, което е а, земеделски район, земеделски, а, и тук печели. Има ли възражения срещу устното изменение? Няма. Гласуваме за, против, въздържали се, приема се 20, 125. Сега компромис е. Тук няма спорове за думата Rural. За, против, въздържали се, приема се. 132 изменение. За. Против. Проверяваме а, гласуването по 132. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се.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 Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 138 се отхвърля. По член 6 с устното изменение всички ли са всички ли приемат устното изменение? Има допълнително искане от НП. Първо по устното изменение, след това по добавката. По устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега добавката за, против, въздържали се, приема се. Това е цяло мъчение. 139. За, против, въздържали се, приема се. 141 за, въздържали се, приема се. 140 за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за, против, въздържали се. Проверяваме 145 на гласовете, моля. Мисля, че се е отхвърля. Всички ли гласуваха край на гласуването? Отхвърля се наистина. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се. Проверяваме по 147. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 147 се приема, 148 за. Против, въздържали се приема, се 25 за. Против, въздържали се, отхвърли се. 149 за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърли се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Сто петдесет и трето. За. Против. Въздържали се. Проверяваме 153 трето. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 154 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 155 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 156 за. Против. Въздържали се. Приема се. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34 за. Против. Въздържали се. Проверяваме 34-то.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 Четвърто за, против, въздържали се. Проверяваме по четвърто изменение. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. То се отхвърля. 43-то за, против, въздържали се. Приема се. Пето за, против, въздържали се. Приема се. 45-то за, против, въздържали се, приема се. 44-то за, против, въздържали се, приема се. 46-то. Гласуваме по първата част, тъй като втората е отеглена, Само по първата част са думите The Tourism Environment, the environment. Трябва се приема. Шесто изменение за, против, въздържали се.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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 165 за, против, въздържали се, приема се. 166 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по целият документ. Всички ли гласуваха? <clears throat> Край на гласуването. 35 за, двама въздържали се, няма против. Докладът се приема. Проектостановището, извинявайте, се приема. Сега за Кохезионния фонд и отмяна на регламента. Започваме с член 2, осмо изменение. Струва ми се, че ще сънувам кошмари. След това гласуване 8 за, против, въздържали се, отхвърля се 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, приема се. Десет. Отиваме на 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се. Проверка по 37. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Член 3. 11 е оттеглено. Компромис хаш. Разделно гласуване. Отново нашия приятел думата Рурал. Започваме с първата част без тази дума. За, против, въздържали се, приема се. Втората част добавя се думата Рурал. За, против, въздържали се, приема се. Петнайсто. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Г. Отново първа част, рурал. За, против, въздържали се, приема се. Втората част, добавя се думата рурал. За, против, въздържали се, приема се. Отиваме на компромис и латинско. Тук няма думата рурал За, против, въздържали се, приема се. Компромис J. Първата част. Виждате текста. Тук имаме 4 отделни части. Може ли да имаме компромис да не разделяме. Текста е. Ще гласуваме по-отделно. По първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част карпулинг за, против, въздържали се, приема се. Третата част думите Sustainable Urban Mobility за, против, въздържали се. Проверка по третата част. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се четвъртата част за. Против. Въздържали се. Проверка по четвъртата част. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Четвъртата част се отхвърля. Компромис К. За против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се. Проверка по 58, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 59. Сеналова. За, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 4. Устно изменение L. Всички приемат ли устното изменение? Добре. Има и едно допълнение от НП. Първо обаче устното изменение, ако няма въздържение, за, против, въздържали се, приема се. Сега допълнението за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, проверка по 61, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 62 за, против, въздържали се, приема се 63 за, 63 отпада, 64 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема 71 за, против, въздържали се, приема 72 за, против, въздържали се, проверка по 72, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 23. Докладчика за. Против. 23 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се. Проверка по 73, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 24 за, против, въздържали се. Приема се. Крайно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 34 гласа за 4 въздържали се. Приемаме становището. Поздравление, Михаел, за тези три становища. Поздравления за членовете на комисията за това маратонско гласуване и за това, че оцеляха. Now we have Mr. Christensen. No, no, no.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 Колеги, ще трябва да излеза в 11.15, защото трябва да отида на заседанието с председателя по финансовите въпроси. Съжалявам за закъснението, обаче имахме дълго гласуване, но сега имаме цял час на, на, на разположение. Искам да ви представя датският министр на транспорта, господин Хенрик Дам Кристенсен. Той ще говори за работата на датското председателство. Благодаря, господин министр. Имате думата. Много благодаря. Естествено, депутатите не трябва да се извиняват, когато трябва да отидат на друго място, да гласуват или на друго заседание. Това си е тяхната работа и те не трябва да се извиняват. Вярно е, че колегата Улесон не можа да дойде и да поговори за морските въпроси. Аз не съм експерт по тази област по морските въпроси, но ще се опитам да отговоря да го заместя по някакъв начин. Естествено, винаги може да получите и писмени отговори на отделните въпроси. Благодаря ви за това, че имам възможност да се върна в Европейския парламент към комисията ТРАН и имам възможност да поговоря за тези последни 6 месеца на нашето председателство. Както си спомняте, ние поехме щафетата от Полша, сега ще бъде ред на Кипър. Искам да кажа, че това беше едно вълнуващо време. Мисля, че работихме усилено. Всички ние, които работихме, искам да използвам тази възможност и да благодаря за доброто сътрудничество, което имахме с Европейския парламент. Имаше голяма доза усилия, работа е вложена и мисля, че може да сме горди. Датското председателство се опита да намери изход от кризата, да намери начин за екологичен растеж и транспорта е важен за постигане на тези цели, за създаването на екологично развитие на растеж в Европа. Ние придвижихме напред няколко досиета, две от предложенията по въздушния пакет, например предложението за шума, намаляването на шума на летищата и предложението за наземното обслужване, те получиха развитие. Освен това имаме и други досиета, по които работихме, не само свързани с въздушния транспорт, например навигационната система Галилео или механизма за свързване на Европа и нещо, по което парламента работи усилено, прегледа на железопътния пакет. И така, въздушния транспорт имахме предложение, свързано за намаляването на шума и наземното обслужване. Тези предложения са една важна стъпка напред по отношение на развитието, капацитета на въздушния транспорт в Европа, както и е, самия капацитет на европейските летища. Ние работихме не само по време на нашето председателство, но и по време на полското председателство и имаше изразена воля от държавите членки да се придвижим максимално напред. Държавите членки допринесоха за създаването на рамка за бъдещите инвестиции в следващите години, като целта е да се създаде на взаимно свързана европейска транспортна система, която ще даде възможност да се пътува е, навсякъде в Европа. Много е важно да се осъществи и потенциала на транспорта за растеж. Това е възможност за развитие на европейската економика. Още на заседанието на 22 март успяхме да постигнем общо съгласие, обща позиция. Предвижда се помощ за различни инфраструктурни проекти. Надявам се, че на 17 юни след като се постигна споразумение, ще можем да използваме това споразумение и за развитие и на механизма за свързване на Европа и ТНТ, трансевропейските мрежи. Целта на тези два проекта е да се запълнят пропуските в европейската транспортна мрежа. Става въпрос за два мащабни е, проекта, които свързани с много инвестиции по отношение на транспортните коридори. Освен това, е, става въпрос за много средства тук. Е, за периода 2014 до 2020 година ще има отделяне на значителни суми. На едно скорошно заседание на съвета се обсъди и Галилео. Там се прие важна стъпка за лансиране на Галилео е, до 2022 година. По отношение на първия е, железопътен пакет и неговата преработка, зная, че Европейския парламент е, заедно с неговия председател работиха усилено за да се постигне напредък. С удоволствие искам да ви уведомя, че на Корепер на заседанието на Корепер е, се стигна до е, решение, е, тъй като знаете, че този пакет е много важен за премахването на бариерите пред железопътния транспорт в Европа. Смятам, че постигнахме много важен резултат, който може да ни радва. По отношение на предложението за е, контролната апаратура за транспорта, това предложение е свързано с намаляването на административното бреме. Датското председателство постави ударението върху още три области. На 22 марта обсъдихме въпроса за сигурността на летищата. решихме, че настоящата система стана твърде сложна за пътниците, за компаниите, без да носи допълнителна полза. Много е важно персонала, пътниците, всички въобще, които се намират на летищата, да се чувстват сигурни. Смятаме, че има тук потенциал, освен това да се допринесе за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, за подобряване на ефективността имаше една вълнуваща конференция на 17 април 2012 година относно системата ЕМТС e и нейното разгръщане. На 25 май пък имаше конференция посветена на финансирането на големи инфраструктурни проекти. Всичко това е важно в тези трудни економически времена. Имахме възможност на 27 юни, по-скоро ще имаме такава възможност да е, обсъдим развитието на тези проекти в Копенхаген. Сега по отношение на морския транспорт, за съжаление, моя колега не можа да присъства и ме помоли да кажа следното. Уле Сон иска да благодари, благодари на комисията и най-вече на председателя Брайан Симпсън за конструктивното сътрудничество. За Уле Сон е, това беше изключително полезно за датското председателство. Ние работихме основно по отношение двойната конвенция ЕСТС, регламента е ФМС и условията на труд на зетите в морския транспорт. Техническите елементи вече са договорени по тези досиета. Да се надяваме, че ще има сключване на споразумение. Мисля, че по този начин ще създадем нормативна рамка за различни ограничителни стойности, които са необходими тук – По отношение на Европейската морска агенция ИМС на 12 април успяхме да сключим е, да стигнем до споразумение с Европейския парламент. Съответно, тази агенция ще се грижи за сигурността на морския транспорт – Всички предложения в предишния регламент водят до правна сигурност. По отношение на Международната конвенция за условията на труд на взетите в морския транспорт, трябва да кажа, че се радвам, че комисията пое инициативата за конференция относно пиратството. На тази основа можем да заключим, че през последните 6 месеца се е постигнал успех в борбата с пиратството. Това всъщност е моят доклад от името на датското председателство. Искам да благодаря за доброто сътрудничество с Комисията по транспорт. Аз лично много се зарадвах на това добро сътрудничество. Much, благодаря, господин министър. Първо ще дам думата на координаторите, след това на който друг поиска думата. Запазвам с господин Грош от името на НП. Но преди да му дам думата, е, Матио, ли заел моето място, защото аз трябва да отида за заседанието с председателя на парламента. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на председателството на съвета за доклада за извършената работа. Естествено знаем, че трябва да се търсят компромиси и решения и с тези решения и компромиси не всеки е съгласен. Разбира се, това е част от а, е, вашата работа. Казано накратко, една от най-важните теми си остава за нас е, трансевропейските мрежи и а, е, СЕФ и разбира се, ние се надяваме, съветът и представителите на транспорта в него да продължат е, да е, запазят единство по повод на този проект. Мисля, че вие казахте, а ние го повтаряме и тук в парламента, че става дума не само за това да се види къде утре да се открият пари е, и да се намаляват разходите. Не, е, защото по този начин е, има отказ от проекти. Ние е, сме до голяма степен съгласни с предложенията на комисията. Има сплотеност, е, разбира се, не по всички теми, но за тази тема трябва да кажа, че поне на единството е много голямо. Надяваме се, че сега транспортните инфраструктури, така както са поставени акцентите, няма да се разглеждат като допълнителни разходи в отделните страни, а като уместни инвестиции, които във времена на криза са особено е, наложителни. Днес няма да се задълбочаваме повече в тази тема. Надяваме се, че от опита, придобит от вашето председателство, ще продължите да ни подкрепете, когато е, застъпваме тази линия по двата проекта, а също така и по а, инструмента за свързана Европа. Сега, а, ние вече бяхме казали, а днес ще го потвърдим, че искаме силен регулатор в унези страни, а, които а, имат нужда от това. Тези стъпки вече са направени и сега още една дискусия как да изглежда структурата на железниците. Смятам, че от гледна точка на силен регулатор е, малко ще се отслаби. Ние ще имаме тогава добри арбитри, които ще следят за отварянето на пазара и за лоялната конкуренция. От името на НП искам да кажа, че не сме е, се отказали от надеждата за нашите полски приятели да намерим едно малко решение в е, рамките на последните разговори, които водите. Аз е, мисля, че е, това не означава, че е, ще се откажем от вече дадената дума, но както знаете, най-добрият компромис може да дойде в последната минута и така да се подобрят нещата. По отношение на тахографите искаме да посочим, че от дългогодишния ни опит тук в парламента искаме да използваме възможността и с подкрепата на съвета това, което е направено до сега, да донесе допълнителна полза за предприятията, но и за самите шофьори. На базата на дейността на съвета и на дейността тук в парламента ще трябва да направим още няколко крачки напред, за да може пътният транспорт да не се превръща в най-голямата арена за дъмпинг в Европа Смятам, че е, наред с социалните аспекти трябва да се разглеждат и економическите акценти, защото в много региони транспортът представлява економическа мрежа, която допринася за общата стопанска стабилност. Колегата ми Мега Крамър ще каже със сигурност някои неща за големите е, тежкотоварни автомобили, но сега е, позволете ми да кажа нещо от е, мое име. Аз е, споделям тълкуването на комисията, защото то е обективно и добро. И е, в тази връзка трябва обаче да кажа, че това не е за всички е така. Това, което особено ни притеснява е, че е, трябва да се води по-засилен е, диалог с парламента, както с комисията, защото в законодателната процедура ние участваме като със законодател и ако днес е, е, едното тълкуване е в една посока и е точно обратното на това, което беше казано преди две години, аз виждам как ще се поради несигурност сред предприятията и гражданите и хората ще си кажат, има ли смисъл да купувам такива камиони, когато след три години ще има трето тълкуване. Е, за мен това е всъщност проблема в настоящата ситуация и е, за това пледирам за много повече правна сигурност, за друг е, начин на процедиране, така че ние да можем още днес да подчертаем това, което сме решили. Що се отнася до а, е, полетите, вие внесохте целият пакет в съвета. Някои от нещата обаче ще бъдат управени в парламента, защото някои аспекти според мен са обект на дискусия. Искам да се спра на шумовото натоварване, защото вие се спряхте също на него. Тук имаме е, едно засилено действие на принципа на солидарност не само в Европа, но и извън Европа. Що се отнася до слотовете, там а, трябва да има подобрение. В настоящата редакция е трудно да се обясни защо е необходимо подобрение. Що се отнася до наземното обслужване на земните услуги. Тук е, е, ще трябва да се осигурят е, коректни условия на труд в една сфера, която е много чувствителна. Това е най-вероятно посоката, по която ще тръгне парламента в своите становища. Но European Sky там беше направено твърде малко, въпреки че времето почти изтича до края на годината. Съветът би трябвало да отговоря на очакванията си, защото съгласно законодателството това трябва да се направи и второ, защото има предвидени твърди срокове. Аз мисля, че в един законодателен процес, в който участват трима са законодатели, всеки трябва да зачита мнението на другия. Ние не можем да не изпълняваме днес нещо, което е прието преди 2-3 години и се надяваме до края на годината вече да има ясно предложение от страна на съвета. Знам, че вие също се надявате следващото председателство да се заеме активно с тази тема, но мисля, че това е тема, която е предизвикателство за всички председателства благодаря ви за е, извършената до момента работа е, в е, условия, които не винаги са лесни. Господин Кадрауи, благодаря, е, господин председател. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на детското председателство за извършената от него работа. Наистина, вие бяхте много продуктивни, много теми бяха разгледани по време на вашето председателство и по много от тях бяха постигнати много добри резултати. Така че още веднъж ви поздравявам за този напредък. От тук обаче става ясно, че понякога по-малки страни могат да постигнат много повече, когато е, председателстват съвета в сравнение с по-големите страни членки. Искам сега да се спра на някои неща. Повечето вече бяха споменати от колегите. Имам предвид транспортната политика за следващите години. Тогава ще бъде важно как ще изглеждат насоките за ТНТ и също така механизма за свързана Европа е, ЦЕФ. Аз мисля, че тук е, трябва да се направи нещо. Искам обаче да се присъединя и към казаното от колегите, които е, казват, че сумите, които се внасят по фонда за СЕФ, са от голямо значение, защото в противен случай ние рискуваме нещата да не бъдат изпълнени както ние желаем. Европейският парламент е, познава становищата на вашите колеги финансови министри в е, това отношение. Дания предлага бюджета след предложенията на Европейската комисия да бъде силно намален, но аз мисля, че е, тук е, ще паднат в жертва някои много важни инвестиции, така че се надяваме е, през следващите седмици и месеци да се действа в правилната посока. Що се отнася до пакета за летищата, работата беше току-що започната. Смятам, че със сигурност вие ще продължите да работите в тази насока. Важно е естествено е, резултата от новата редакция да се види. Е, говорихте за Корепер, за компромиса миналата седмица от е, последния триалог. Това е много добър резултат и аз мисля, че ще трябва да се действа точно така, да се търсят компромиси и не би трябвало да се очаква всеки да е доволен от тях. Важно е обаче да се наложи една транспарентна система в Европа, нещо на което парламентът изключително държи. Що се отнася до това, най-вече искам да посоча отдаването на повече правомощия на регулаторите, също така либерализация на пътническия транспорт и темата на а, разделяне на мрежата и а, операторите. Това са области, в които сме постигнали добър напредък. Сега, що се отнася до морския транспорт, морските агенции, дискусиите, които се водят там, предвид обучението на моряци, всичко това върви в положителна посока, но искам да отправя две малки критики е, що се отнася до единното въздушно пространство, Single Sky, там има срок декември 2012 година и този срок е, доближава, наближава все повече. Аз е, смятам, че трябва да бъдат подкрепени кипърските колеги, за да можем в края на годината да гарантираме, че тази система ще функционира добре. Сега дискусията за тези мегатракс, особено големите тежкотоварни автомобили, тук мненията са различни по отношение на целта и смисъла на тези превозни средства, но по-важно е да се отбележи, че когато искаме да променим стратегията по отношение на тези автомобили, това трябва да стане по прозрачен начин, чрез изменение на правните разпоредби. Ние ще трябва да проведем една демократична дискусия в парламента за предимствата и недостатъците. Изведнъж обаче се получава така, че едно и също законодателство се тълкува внезапно по различен начин, но това не е ваш проблем. Това е проблем на Европейската комисия, която заяви, че след няколко месеца пак ще има изменения и неща нещата могат да се променят коренно отново. Е, за това аз мисля, че е, ще се създаде известна обърканост, която е нежелателна. Като цяло искам да повторя, е, оценявам добре вашата работа, благодаря ви за чудесното сътрудничество, надяваме се да ви видим тук отново и се надяваме вашият опит, придобит по време на европейското председателство, ще ви послужи за по-нататъчната ви проевропейска работа. Благодаря. Благодаря, господин министр, за това, че сте тук. Това е госпожа Майснер. Благодаря, че изготвихте този доклад. Наистина всичко беше казано вече. Беше казано много пъти, че по време на датското председателство бяха свършени много неща. Ще започна с това, което е най-важно. Ние в парламента, във всички политически групи, подкрепяме предложението на Комисията за трансевропейските мрежи и за механизма за свързване на Европа. Вие се опитахте в съвета да създадете ефективна финансова рамка, мисля, че така се изразихте, но знае много добре, че в съвета има някои държави и членки, които смятат, че тези 50 милиарда за следващия период са голяма сума, че нещата се правят много бързо, така че ви молим при предстоящите разговори, които ще имате с вашите колеги, да подчертаете, че това наистина е нещо, е, за което цяла Европа и европейският вътрешен пазар ще спечелят, ако ние наистина инвестираме тази сума. И още нещо, което не споменаха останалите, за мен е изключително важно е, проектните бонове в пилотната фаза да бъдат пуснати, защото смятам, че ако успеем да покажем, че с инвестираните средства 230 милиона до края на 2013 година, че се получава лостов ефект 20 пъти повече, както каза комисаря, дори и 10 пъти по-висок лостов ефект пак би бил успех. Ако можем да използваме този инструмент в сферата на транспорта, това ще бъдат много повече повече средства, с които ще разполагаме и които ще тласнат Европа още по-напред. Аз мисля, че това е най-важният момент в момент сега да подкрепим предложението на комисията, защото то ще ни изведе много напред. Сега, за дигиталните тахографи, говорихте и за това, трябва да има по-малка административна тежест за предприятията, споделям това мнение и малко бях очудена, че е, комисията Припомнете си 2009 година групата на Штойбер предложи намаляване на бюрокрацията и е, е, да се разрешат до 150 е, километра съветът имаше едно мнение, ние имахме друго мнение, но бяхме съгласни, че наистина има смисъл по-малките предприятия да бъдат освободени от бюрократичната тежест. Сега трябва да видим как ще се развият нещата по-нататък във връзка с цифровите тахографии. Що се отнася до пакета за летищата, е, това няма да може да бъде довършено по време на вашето председателство. Взехме, е, излязохме със становища по две е, теми при въздушния транспорт, както и при единното европейско въздушно пространство. Това са проекти, които е, има опасност да се провалят. Е, знам, че вие като датски министр не можете да направите особено много. Трябва да получите подкрепа от Германия и Франция. Е, и е много е, трудно да се направи това понякога, но е, ние искаме да подчертаем, че наистина в тази сфера ни е необходимо е, подобрение. Сега, силните регулатори е, в е, железопътния транспорт е, ще трябва да продължи разделянето на мрежата от операторите. Беше казано много от моите колеги по тази тема. Сега, свръхголемите или дългите тежкотоварни автомобили, някои ги наричат дори еколайнери, други колеги използват е, друго понятие. Ние е, сме на различно мнение явно. Аз идвам от Долна Саксония и тамошният министр на транспорта е, чрез е, проучване установи, че те в някои региони имат економически смисъл, т.е. има смисъл от използването на такива е, товарни автомобили. Но трябва да видим какъв е и правния статус и точно за това съжалявам, че комисията и писмото на комисаря внася известна правна несигурност, например на границата между Долна Саксония и е, Нидерландия. Могат ли да преминават там тези автомобили? Е, също и по други граници. Така че е, в този момент аз мисля, вие твърде малко влияние можете да окажете. Ние ще се опитаме като парламент, заедно с комисия, да, да стигнем до е, бързо правно изясняване на нещата. Сега по морския транспорт, вие казахте. Е, някои неща във връзка с е, е, танкерите с две палуби. Е, също така по отношение на емисиите и злополуките, добре, че е постигнат напредък. Трябва да се подобрят и условията на труд на моряците. Също и по отношение на пиратството трябва да се направи нещо. Знаем, че морският транспорт е разрастващ се отрасъл и за това трябва да се вземат мерки за защита от пиратството и е, пленяването от пирати. Пиратството като такова трябва, както казах, да се разгледа. Е, има съвместна конференция с комисията, аз е, дори участвах в нея. Има много големи проблеми за борбата с пиратството и причините за него. Това е въпроса не само на е, транспортната, но и на външната политика и политиката за сигурност опасно. От пиратството се засяга изключително много транспорта, поради което мисля, че е, по време на вашето председателство вече бяха направени някои неща. Знаем, че дъчаните са мирен народ, е, но ние също допуснахме въоръжени е, групи на борда, за да защитават нашите екипажи. Що се отнася до е, ЕМСА, е, тук искам да посоча, че е, при ЕМСА ние искаме да имаме правомощия във връзка с опазването на околната среда, нефтените платформи и е много важно ЕМСА да получи необходимите финансови средства. И накрая един въпрос по нещо, което вие не разгледахте. Става дума за интегрираната морска политика. Това е сфера, която много ме интересува, защото съм докладчик по нея. Получихме обещание от съвета, че за тази и следващата година ще бъдат предоставени 14 милиона евро и аз чух обаче, че съветът иска да съкрати тези средства. Това така ли е? Знаете ли дали е така? Благодаря ви. А сега думата на господин Хамър. Благодаря и аз на датското председателство. Имахме интензивни контакти, въпреки че не винаги бяхме на едно и също мнение. Мога да кажа, че сериозно се отнесохте към вашата задача. Работихте много целенасочено. някои от вашите твърдения не можахме да приемем. Нямам предвид конкретно вас, имам предвид други представители на датското председателство, но като цяло работата ви беше много добра и благодаря. Сега, Нека да започнем с големия проект Трансевропейските мрежи и всичко, което е свързано с тях. В съвета, в комисията е, ми липсва анализ. Е, от 30 години искаме да създадем европейско железопътно пространство. През последните 30 години със сигурност сме имали повече пари, отколкото ще имаме през следващите 30 години. И искам да припомня, че през последния период, финансов период е, парламентът и комисията искаха 20 милиарда съветът смъкна тази сума на 8 милиарда и ми липсва анализ защо тези пропуски, които имаме, са винаги по границите. Липсва ми задълбочен анализ и нова насоченост на цялата тази политика. Ние залагаме много на големи проекти, а поляците ни показаха. Те казаха да, ние имаме ограничени финансови възможности, високоскоростните отсечки след 20-30 години ще бъдат интересни за нас. Нека да видим сега каква ни е мрежата и нека да я санираме. И за това те 60% вложиха в ЖП транспорт и само 40% в автомобилния транспорт. Мисля, че това е голямо постижение е, на Полша. Към него трябва да се присъедини Европа. Не са ни необходими средства за огромни проекти. Пак за тунели ще става дума, а тунелите започнати преди 30 години не са довършени. Ще трябва да отстраним пропуските в европейската ЖП мрежа на първо място. Тук трябва да се направят много неща за това какво мислите за тези cross-border sections, не новите проекти, а старите е, съоръжения, които са били разрушени от войната. Ако вложим там не 20, 60, 70, 80%, дали ще представлява интерес това за е, държавите членки, за да получат европейски средства? Ерфорт Нюрнберг в Германия, това е един германски проект, не е свързан с Европа. Е, беше подпомогнат този проект с 1 милиард. Штутгарт 21. Е, също проект не е свързан с Европа, но е, е подкрепен с средства в размер на 1 милиард от Европа, а трансграничните отсечки Берлин, Вроцлав, там нищо не се случва като подпомагане. Естествено, ние можем да направим по-добра връзка от а, а, Мюнхен до Копенхаген, ако а, датското правителство а, вложи в програмата си целта да бъде подобрена тази отсечка. А, вие знаете много добре, че в Германия няма изобщо е, никакъв план да се извършват някакви дейности по тази отсечка. И е, за това питам, е, защо толкова много време е, струва започването на малките проекти. Сега, ние не искаме да обслужваме строителното лоби, строителната мафия, извинете, че употребих тази дума. Ние е, обслужваме транспортните интереси, е, те е, се подчиняват на други закони, различни от тези в строителството. Е, ние трябва да се борим и срещу безработицата, най-вече в южноевропейските страни. Е, сред младеща в Испания тя е вече 50%, така че ще трябва да си помислим не само за ефективност, а и къде да създадем повече работни места. Второ, Рикаст. Ние намерихме компромис. Естествено, е, искаме изключение за балтийските страни и една полска линия. Това е, днес сутринта мисля, че беше решено. И затова искам да попитам, вярно ли е, че Полша е казала, че ние няма да се съгласим с Рикаст, без значение дали това изключение е допуснато за една отсечка и днес Полша е възприела инициатива да намери друг компромис за тази линия. Как, случило ли се е нещо? Е, вероятно не знаете, защото бяхте тук. Сега за тахографите достатъчно неща бяха казани. Е, не е необходима повече бюрокрация. Нека да се запази старата уредба. Едните искат 100 км, другите 150, други 250 и ако имаме такива различни разпоредби, аз мисля, че това а, е, няма да е добре. Сега за големите тежкотоварни автомобили, а, е, тук ми е липсва, че вие не казахте нищо за безопността че всъщност инфраструктурните разходи ще бъдат прехвърлени върху страните членки. Аз смятам, че не може да се допусне комисарът да променя тълкуване. Преди две години той получи моето тълкуване, че не трябва да се прекосяват границите от тези големи превозни средства и изведнъж той променя мнението си и е, смята, че само с едно писмо може да промени законов акт. Въпреки комисията е инициатор на е, законодателни актове, обаче е, не е. е единствен законодател. Представете си Мартин Шулц да напише писмо, с което забранява е, големите тежкотоварни автомобили да се движат по пътищата. Представете си какво ще стане тогава и за това аз мисля, че е, вие като е, председателстващи съвета трябва да пазите законите, а не да ги нарушавате, независимо каква е позицията. А тук всички сме е, единодушни, че е, измененията в законодателните актове трябва да върват по нормалната процедура, в която участват е, съвета, комисията и е, е, парламента. Вие също сте бил парламентарист. Знаете, че в отделните държави парламентът се явява първата власт, парламентарната власт, аз сметам, че а, не можем да приемем подобно нещо. Ще сезираме всички възможни съдебни инстанции, за да не се създават такива прецеденти. ЕРТМС Чудесна проява организирахте, също така меморандума за разбирателство и искам още веднъж да кажа за колегите, които не бяха тук. РТМС естествено е свързан с системата за безопасност за влаковете. Само 17% от товарния транспорт в Европа е железопътена в САЩ много повече. 20 до 25% от енергопотреблението може да се намали по този начин. Имат се предвид електронните спирачки и така нататък. И след това с електронните спирачки веднага ще бъдат е, премахнати е, чугунените спирачки. Това пък с 10 десибела ще намали шумовото натоварване. Само тези две неща е, са важни за бъдещето на железниците. Надявам се, че ние ще ще продължим да действаме в тази насока и е, да имаме 4000 км РТМС, обаче да нямаме подходящи локомотиви. За пакета, за е, летищата, е, аз мисля, че комисията не може да каже, че тя желая да решава дали да се съкрати е, работата там и въобще да се а, намалят полетите. В Франкфурт имаше нещо подобно за нощните полети. А, наистина, а, това, което ми липсва и което вие не споменахте, това е системата за обучение във въздушния транспорт. Аз знам, че това не е ваша първична задача, но. А, е, имаше възражение от САЩ и Китай. Те са против, защото смятат всичко да прехвърлят върху корабния транспорт. И след това вашият колега, наши, германския федерален министр Рамзауър, каза, че ако не са съкратени поръчките за а, големите самолети, а, нещата нямаше да върват добре. Но сега всъщност каква точно е позицията в съвета? Трябва ли а, да се сезира с З? За мен а, това е много интересен въпрос. Сега, при корабите с две палуби, добре, това е много добре, имам предвид в социален аспект. Няма да се спирам на този въпрос, защото беше засегнат. Изказвам още веднъж благодарност към вас. Е, благодаря. Е, има искане за кратък въпрос. 30 секунди имате. Госпожа Майстър, господин министър, още веднъж искам да ви благодаря. Още веднъж във връзка с пътуването, което направихме, беше чудесно, че вие присъствахте и че взехте отношение по този толкова важен проект, който беше обект на нашето пътуване. Благодаря. И аз, господа и е господин Цилек, благодаря. И аз искам да благодаря на датското председателство и на господин министра за това, което е постигнато в областта на транспорта. Вие подчертахте значението на СЕФ и на мрежите ТНТ. Предложението на комисията не дава нови рамки за развитието на транспортните мрежи а, през 7 годишния период. Необходимо е, за да постигнем тези цели, трябва да имаме а, съответния финансов инструмент за механизмът за свързване на Европа. Подобен финансов инструмент е необходим, защото Финансирането, както знаете, е намалено до възможният минимум и наличните средства трябва да се използват ефективно. Някои страни просто нямат средства, които да вложат в транспортната инфраструктура. Говоря за кохезионните фондове. 10 милиарда от кохезионните фондове се взимат за финансиране на инструментът за механизмът за свързване на Европа. А това са средства, които ще отидат за транспортните коридори. Тези средства обаче няма да бъдат достатъчни, за да могат самите членки да изпълнят своите планове. Намаляването на бюджета на Европейския съюз а, върви наред с приказките за по-голямо политическо единство. Но ако искаме да бъдем а, единни в своята политика, очевидно ни са необходими повече средства, особено за периферните райони, които имат особено остра нужда от развитие на транспортната инфраструктура. Колкото до морския транспорт и пиратството, нашата група иска да ви благодари за това, което е постигнато в тази насока, когато става колкото до подготовката на моряците, то е, това е важен въпрос. По писмото, изпратено от председателството, бих казал следното – Ако става дума за законодателство, което ще насърчава конкурентоспособността, това е отлично. Но ако искаме е, да включим трети страни, това е нещо съвсем различно. Дали говорим за Балтийските страни, за Полша или примерно за а, Русия и а, а, Корея, Северна Корея. За да подкрепим компромиса, ние се съгласихме с а, това, което бе договорено. Но а, органите, които регулират а, а, транспорта в Балтийските страни трябва да имат ясно становище по отношение на операторите от трети страни. Това е важен въпрос, той не може да се, не бива да се пропуска в законодателството. Но Това, което току-що каза госпожа Майснер, означава, че вие не можете да вземете самостоятелно решение за единното европейско небе. И ние не можем да вземем подобно решение. Кой ще го вземе тогава? Благодаря. А сега господа Фостер. Благодаря, господин председател. Благодаря на датското председателство. Искам да спомена някои въпроси, които не бяха споменати до сега, които вълнуват нашата група. Споменахте, че министъра по морските въпроси не може да е тук, но стана дума за ЕТС, нещо, което е много важно за морският транспорт. Бихме искали на този внимател въпрос да се обърне повече внимание, поне толкова колкото се обръща на авиацията, например или на схемата за търговия с емисии. Трябва да привлечем и трети страни, да седнем, да преговаряме, да видим как да вървим напред от тук нататък. Няма да се спирам на въпросите, които повдигна нашият колега от страна на зелените. Какво е положението с търговията с емисии в момента? Съгласна съм също, че въпроса за пиратството е много важен и с него трябва да се заемем. Вдигнах, повдигнахте въпроса за тахографите. Не мисля, че тук нещата са така прости. Има сериозни различия между стените членки. Разбира се, крайната цел е всички а, да имат тахографи и всички подкрепят това, но как да стигнем до там, тук няма един от души. Някои страни членки имат много добри структури в това отношение, които няма смисъл да се променят. Не значи, че трябва да уеднаквяваме всичко. По въпроса за инфраструктурата, която става дума за Галилео, с голямо удоволствие чух това, че споменавате този въпрос. Ние сме доволни, че имаме тази инфраструктура. Тя наистина не е ефтина, но страните членки трябва да отделят необходимите средства, за да можем да вървим напред към този бъдещ свят на високите технологии. като докладчик по този въпрос подкрепяме глобалната спътникова система за навигация. Подкрепяме е, е, единното небе, въпроса е за функционалните въздушни блокове е важен. Ирландия и Великобритания върват напред, но другите европейски страни бъркат, дърпат назад. Ако искаме да имаме добро управление на въздушния транспорт, не трябва да си затваряме очите за това, че намаляването на разходите фактически засяга потребителите. Приветствам едно от най-положителните неща, постигнати от датското председателство. Въпросът с разжителната на ТНТ. От 10 години се работи по този въпрос и по въпроса за списъците на пътниците, така наречените ПНР е, е, манифести. Имаме проблеми с е, радиационната технология и не комисията трябва да казва на страните членки каква техника трябва да използват. Защото тук става дума за един въпрос, който засяга общественото здравеопазване. А, това също е въпрос, който не трябва да се пропуска. Общо взето смятам, че трябва да благодарим от сърце на датското председателство. По областта на авиацията, но несъмнено нашият колега от Кипър ще бъде е, много активен във връзка с пакета за летищата. Не смятам, че там трябва кой знае какви големи промени да се правят. Може би само някои неща трябва да се изпипат. Но смятам, че датското председателство е работило много добре до сега. Благодаря, госпожо Фостер. Сега господин Клин. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря още веднъж на датското председателство – най-тежкият проблем наистина беше да се тласне напред Рикас. Бяха направени и доста коментари в тази връзка. Дания не е много голяма железопътна нация, обаче е морска нация. И аз самият живея непосредствено близо до Балтийско море и съвсем конкретно имам представа какво се прави в сферата на мораплаването и мога да посоча някои примери, които изискват необходими е, и бързи мерки. Например, повишаване на безопасността на корабите, обучение на моряците, използване на системата Галилео в корабоплаването и само като погледнем Балтийско море, то е вътрешно море, а по него се движат най-много кораби на земята. И, е, както каза господин Кремер, председателя Доминик Реке е, е, докладчик за танкерите и когато погледнем колко е, петрол се транспортира по море, и е, какви са рисковете, свързани с този транспорт, е абсолютно необходимо да бъдат направени конкретни стъпки по отношение на тези танкери. Руската федерация транспортира милиона тона е, петрол по Балтийско море е, към целия свят и това обославя и моя призив към председателството да се обърне особено внимание на практическото изпълнение на всички тези инициативи, за които говорим. Темата Surfing Mission Control 2015 година тежките ограничения ще бъдат вече в сила 0,1% сяра и въпросът ми е как виждате а, е, практическото приложение на всичко това, без да се изкривява конкуренцията? Това беше силно дискутирана тема тук в а, е, нашата комисия. Също така тя присъстваше и в дневния ред на вашето председателство. Още веднъж искам да ви благодаря за успеха, който постигнахте по време на вашата работа. Благодаря и на председателя. А, сега, тъй като няма други, които да искат думата, господин министр, а, вие чухте изказванията на депутатите от Комисията Транспорт и туризъм. А, те дадаха глас на някои от своите опасения, на мненията си по различните системи за които стана дума, също така и а, изразиха своята признателност за това, което е направено до сега. Не само в областта на транспорта, но също така и в други области. И разбира се, това председателство ще изиграе ключова роля в решаването на някои от тези проблеми. Всички депутати преди всичко говориха въпросите които ги вълнуват е, за транспортните мрежи и за механизма за свързване на Европа. Също така и преработената, преработеният пакет за железопътния транспорт, а също така и проблемите свързани с автомобилния транспорт. Но, господин министр, сега ви давам думата, за да отговорите на въпросите, които бяха зададени. Много благодаря. Благодаря ви за любезните думи. Някои от тях бяха отправени към колегата Сон, ще му ги предам. Бяха кажени, казани много вълнуващи неща. Ще се опитам да отговоря. Няма толкова много време. Ще се опитам да поговоря по общите въпроси, които бяха повдигнати. На първо място искам да благодаря за подкрепата към ТНТ и МСЕ, Механизма за свързване на Европа. Не сме приключили съвсем работата и парламента и комисията Тран имат огромно влияние тук. Ние се опитахме да установим общ подход между министрите на транспорта в Европа. И тук има две гледни точки. Едната от тях, нещо, което е много важно, Транспортните министри трябва да кажат къде ще минават новите европейски коридори за транспортиране на стоки и хора в Европа. Ако не го направим, няма да сме си свършили работата и няма да знаем къде е допълнителната полза. Ако транспортните министри министри не могат да отговорят на тези въпроси. Какво ще стане, когато министрите на финансите и економиката кажат искаме пари? Те трябва да могат да кажат за какво ще ги използват тези пари. Затова аз смятам, че транспортните министри си написаха домашното във връзка с ТНТ и МСЕ и съответно е важно Комисията по транспорт и парламента да участват в бъдещия дебат, когато се определят финансите между 2014 и 2020 година. Аз мисля обаче, че министрите на транспорта си свършиха работата. На второ място по отношение на въздушния пакет. Той се обсъждаше тук при вас. Трябва да видим какви ще са последващите действия. И трябва да видим дали тук може да се е, стигне до общ подход отново казвам какви бяха двата елемента шума и наземното обслужване. По време на датското председателство още не беше дошъл момента за действие. Бъдещото председателство ще работи по този въпрос, но аз се радвам, че ние започнахме така или иначе и очакваме сътрудничеството с вас. По отношение на единното небе, Спомням си какво се каза в началото по време на презентацията. Трябва да кажа, че не се е случило много от тогава насам. Госпожа Майснер каза защо стана така, защо няма предложение. Като цяло имаме единно мнение за това, че трябва да се действа единно, да имаме единна позиция. По отношение на мегакамионите, свръхголемите камиони, не искам да казвам дали трябва да има законодателни мерки или не. Нашия опит обаче е на лице. Ние през последните 2-3 години работим по този въпрос и трябва да ви кажа, че тук може да има економическа и екологична полза. Но, сега няма да навлизам в подробности, имам обща позиция тук. Имаше други отделни въпроси, по-конкретни ще се опитам да дам отговор. Господин Грош, относно социалния дъмпинг и транспорта, това е дебат, който става все по-тревожен. Има различни въпроси, които се повдигат във връзка с каботажа и е отговорност на политиците в следващите години да се заемат с темата. Госпожа Майснер, интегрираната морска политика тук не знам много, мисля, че за тази политика отговаря екологичния министр, не мога да отговоря. Госпожа Майснер беше водеща фигура в а, срещата, която се проведе по тази тема. Искам да й благодаря. Господин Крамер Вие направихте добър анализ, когато става въпрос за трансграничните проекти и ние тук не отделяме достатъчно внимание. Тук обаче може да има допълнителна полза за Европа и мисля, че господин Крамер, вие говорихте по много интересни теми. Мисля, че трябва да поставим ударението върху тях, да комбинираме усилията си. Други колеги, включително госпожа Фостер, говорих за таксите, свързани с околната среда и преговорите с САЩ. Доколкото разбрах, Кони Хедегор и датския министър на екологията са решили да се възползват от помощта и на датския транспортен министр, макар че те основно носят отговорността. Имаше въпроси повдигнати и свързани с Галилео. По отношение на функционалните въздушни блокове, мисля, че трябва да работим допълнително. Искам да ви посоча датско-шведското сътрудничество тук – мисля, че тук трябва да включим и другите скандинавски страни, за да управляваме а, поне скандинавското пространство по единен начин. Колегата Бюцко отговаря за регистрационните данни на пътниците. Аз ще му предам вашия въпрос и той ще отговори. Господин председател, не можа да отговоря на всички въпроси. Така или иначе те бяха много. Аз се опитах. Благодаря ви за разговора днес и ви желая всичко най-добро. Благодаря, господин министр. Благодаря за вашата работа. Благодаря за това, че дойдохте при нас. Благодаря за отговорите на зададените въпроси. С това А приключваме работа тази сутрин. Ще продължим в 3 часа. Good job